приключи срещата на най-високо равнище. Толкова по-добре и това, че днес нашата резолюция е за всички украинци, а не за една или друга украинска партия. Благодаря, господин Ковал. Следващият оратор за една минута от името на Обединената левица, господин Количек. Благодаря.